Chers collègues, je pense qu'on peut commencer déjà avec le vote. Les points suivants concernant les votes de neuf accords relatifs. Колеги, хайде да започнем. Имаме гласуване във връзка с 9 споразумения за визи в Карибския и Тихоокеански басейн и Обединените арабски емирства du traité. Madame Gabrielle, notre rapporteur. След искането на съвета по 77 и 70 718 член беше направен доклад от госпожа Габриела и нито едно изменение не е внесено. Заповядайте. Alors tout d'abord, je voudrais remercier tous les shadow rapporteurs et le secrétariat Госпожо докладчик, най-напред искам да благодаря на всички докладчици Сянка и на секретарията за полезното сътрудничество. Благодаря за обмена на виждания и още веднъж подчертавам ангажимента на парламента за този инструмент, който е с високо политическо и символично значение – визите. Още веднъж искам да подчертая необходимостта за нас – като парламентаристи да получаваме редовно от Европейската комисия информация за е, развитието на преговорите. И искам още веднъж да подчертая практиката, според която се подписват е, и привеждат се изпълнение договорите преди одобрението на Европейския парламент. Мисля, че това трябва да го имаме предвид и за следващото споразумение, но още веднъж благодаря за прекрасното сътрудничество. Благодаря, госпожо Габриел. Сега ще гласуваме електронно. Готови ли сте с картите? Две секунди. Две секунди. Nous allons voter chaque accord. Ще гласуваме всяко споразумение. Ще парам, бин сюр. Алор, по ле премьер, по ле Доминика, ле вот... И така, откривам гласуването за Доминиканската република. Ле вот и кло. Край на гласуването. и Le Край на гласуването. Приема се. Deuxièmement, се Гренада. На второ място Гренада. Начало на гласуването. Левот е est Край на гласуването. Приема се. Трето. Сен Луис. Левот Стик. Санта Лусия. Край на гласуването. Приема се. Сан Винсенте и Гренадин. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Тринидад и Тобаго. Начало на гласуването. Левот и кло. Край на гласуването. Приема се. Самоа. Начало на гласуването. Левот и кло. Край на гласуването. Приема се. Следва е, гласуването за източен Тимор. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Следва Вануато. Начало на гласуването. Край на гласуването. И това споразумение се приема. Последното гласуване е за Обединените арабски емирства. Начало на гласуването. Любот и клю. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за госпожа Габриел. Е, Драги колеги, припомням, че ще гласуваме на пленарната сесия през декември 2015 година. Следващата точка. Гласуване за презумпцията за невиновност. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Je pense que c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Sur les questions. La question orale sur l'Hongrie, c'est ça? Question orale. Сега устния въпрос за Унгария. Начало на гласуването. La question orale. Устен въпрос, нали? Левът е кло. Край на гласуването. Приема се и това. Това е всичко.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 Колеги, трябва да продължим с дневния ред. Следващата точка е споразумение за стратегическото сътрудничество в рамките на борбата с тежката престъпност. председателят, извинявам се, но трябва да продължим с другите точки от дневния ред. Следващата точка е споразумение за стратегическото сътрудничество в рамките на борбата с тежката престъпност и тероризма. Споразумение между Обединените арабски емирства и Европейската полицейска служба Европол. Най-напред председателството на съвета накратко ще ни запознае е, с проекта на съвета за изпълнение на решението за одобрение сключването от Европол на споразумение за стратегическо сътрудничество между ОАЕ и, Европейски, и Европол в борбата с тежката престъпност и тероризма. Господин Борде. Благодаря, госпожо председател. Точно както вие казахте, споразумението, което е предложено на нашето внимание, е с изцяло стратегически характер и няма да има никакъв умен на лични данни за разлика от споразуменията с оперативен характер. Става дума за сътрудничество между ОАЕ и Европейския съюз в борбата с организираната тежката престъпност и тероризма. Стратегическото споразумение предвижда изключително обмена на стратегическа информация, което изключва обмена на лични данни. Условията за това сътрудничество предвиждат и обмен на експертни познания, стратегически обмен на информация, за методите на разследване и на превенцията на тежката и организираната престъпност и тероризма. Ще има обучение, както и съдействие в конкретни разследвания. Ще се разшири сътрудничеството с стратегически характер в определени криминогенни сфери престъпления с ДДС, е, подправка на парични знаци, подправка на стоки, изпиране на пари са само някои от примери. Ние имаме е, такова споразумение за сътрудничество от 2013 година и е, имаме желание да го разширим, тъй като това е важен економически партньор и освен това важен лост за сигурността в региона. Е, със сигурност тук ще има допълнителни ползи за нашето допълнително сътрудничество в областта на економиката, т.е. за Съюза е, споразумението е с огромно значение като цяло. Е, да, благодаря ви, господин Борде. Представителят на Европол желая ли да се изкаже на този етап? Monsieur Неман. Vous avez la parole. Неман, ако правилно чухме името. Благодаря, госпожо председател. Само отново искам да подчертая това, което господин Бордето току-що каза. Става въпрос за споразумение за обмен на нелични данни, така нареченото стратегическо споразумение. Ако то бъде сключено, ние ще бъдем в позиция да подобрим своята разузнавателна дейност във връзка с борбата срещу тероризма, но също така проблема с вътрешнообщностните измами и прането на пари, ако споразумението не бъде сключено. Разбира се, ние в Европол няма да имаме достъп до информацията на Обединените арабски емирства като част от нашата проучвателна информация. И много вече финализирани споразумения няма да могат да бъдат продължени, така че на нас това стратегическо споразумение ни трябва поради стратегически причини. Ако не го сключим, то тогава ще има забавяне от поне 2 или 3 години. И а, всъщност се надявам всички тези аспекти да бъдат отчетени по време на дебата. Благодаря ви. Благодаря, господин Найман. Давам думата на госпожа Мусолини. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Като съм предвид какво току-що казаха представители на съвета и на Европол, мисля, че трябва да наблегнем на това колко е важно споразумението трябва да наблегна на факта, че споразумението е стратегическо. В него не се предвижда обмен на каквито да било лични данни. Знаем, че в момента Обединените арабски емирства са страна, която наистина се превръща в център на финансови и други престъпления – Quell'accordo era limitato. И а, преди време беше сключено споразумение за сътрудничество с страните от залива, но то беше в техническата част. Тук става въпрос за борба с сериозни, тежки престъпления и тероризъм. Какво ще бъде сътрудничеството? Например, обмен на информация за начина за извършване на престъпленията, участие в обучения, обмян на специализирани знания, идващи от стратегически анализ и ние сме напълно наясно, че регламента за Европол в момента се преглежда с цел промяна. И, както казах, представителите на Европол трябва да имаме предвид колко е важно това в такъв чувствителен момент. Благодаря. Господин Кокъп. Uh, you, uh, want... Благодаря, госпожо председател. Искам само да подкрепя доклада. Първо мисля, че е много важно да признаем начина по който се променят нещата в света и се развиват заплахите. Обедените арабски емирства в момента се оказват голям център по отношение на движението на хора. Освен, че тази област има и търговско значение и от тази гледна точка няма как да не се появи нужда да развием сътрудничество на високо ниво с тях по отношение на тероризма и тежката престъпност. Мисля, че това е много положителна стъпка и също така искам да изтъкна, че Дания, Обединеното кралство и Ирландия участват в това решение. Ние този път участваме много сериозно и мисля, че експертните познания, които Европол са ни показвали много пъти, ще стане, ще, ще стане на разположение и на Обединените арабски емирства с помощта на това сътрудничество. Това е от изключително значение. Високите стандарти, които търсим по света и в своите партньори, биха могли да бъдат разработени от всички нас заедно. И не само, че съм доволен, че ще има такова споразумение, но мисля, че то поставя възможност за чудесно бъдещо развитие, помага ни да се справим с заплахи по един положителен начин и е добър знак от гледна точка на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Кауфман. Благодаря, госпожо председател. Безспорен е фактът, че ОАЕ е стратегически важен партньор за всички нас и това е много пъти мотивирано и е много важно наистина да се работи с тази страна по отношение на борбата с, срещу тероризма и организираната престъпност. Това е принципен въпрос с тази страна, защото, е, разбира се, е, е важно също така и по отношение на Босна и Херцеговина и стратегическото споразумение с тях. Не бива да забравяме също така и при разглеждането на регламента за Европол. И точно за това става въпрос, а именно парламента да получи правото за взимане на решение, когато се изключват международни споразумения с трети страни. И честно казано, не разбирам защо, когато всъщност е, съвсем е, скоро се намираме в навечерието на приключването на регламента е, за Европол, е, трябва да прибързаме с това споразумение съгласно старите процедури. От наша гледна точка, имам от нашата политическа група, моментът във времето не е адекватен и аз настоявам да изчакаме приемането на новия регламент за Европол – освен това, ние би следвало да гарантираме правата на парламента, което не означава, че е, ние отричаме значимостта на сътрудничеството с ОАЕ или е, Босна и Херцеговина, макар и това да е друг случай, става въпрос за друго споразумение и така нататък. Но при всички случаи въпросът за мен е принципен. Нашата роля и нашата комисия би следвало да обмисли този въпрос. Каква ще бъде позицията ни по отношение на тези безпоразумения? пароля. Има ли други колеги желаящи да се изкажат? Не виждам. Госпожо Мусолини. Интервенто, е сямо tutti е conoscenza. Както вече казах, всички ние знаем как се развиват нещата на тристранните срещи по отношение на регламента за Европол. слушахме и представителя на Европол. И доколкото знаем, се подготвя работата за сключване на споразумение с Бразилия също така. Тоест всички тези споразумения подготвят почвата за сближаване с Европейския съюз и тези партньорства са от стратегическо значение, разбира се. Така че аз е, бих желала наистина да е, постигнем напредък. Благодаря, драги колеги. 19 ноември е срокът е, за внасене на изменения, 12 часа на обяд като ви моля с оглед на кратките срокове измененията да се внасят само на английски язик. Следваща точка. Споразумение за стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол тук споразумението е и за оперативно, и за стратегическо сътрудничество. Ще спазим същия ред. Най-напред ще чуем изложение от страна на съвета за решението за изпълнение на съвета във връзка с одобрение на сключването между Европол и Босна и Херцеговина на оперативно и стратегическо сътрудничество. Благодаря, госпожо председател. Тук ще имаме възможност за обмен на лични данни, тъй като става дума за споразумение и с оперативен характер. Трябва да се помнят две неща. Първо, чисто оперативно, независ... необходимостта от обмен на лични данни и второ, защита на личните данни и стандартите на тази защита в съответната страна контрагент. Тук има няколко неща, които са много важни и аз смятам да ги споделя. За съвета нито едно от а, е, двете измерения не трябва е, да а, е, бъде независимо изолирано от, другото, от другия аспект. Тоест, трябва да има сключване на оперативната част на споразумението, само ако има сключване на стратегическата част и обратно. Това означава, че ние няма да случим стратегическото споразумение, ако не сме убедени в стандартите на защита на личните данни. Страните от Западните Балкани са е, привилегирован партньор на Европейския съюз в борбата с различните криминогенни явления. Европол се стреми към трайни отношения с всички страни от този регион. Явленията с престъпен характер засягат еднакво и Европейския съюз, и Западните Балкани, които могат да бъдат или транзитна зона, или страни източник е, на престъпност. Имаме такива споразумение с Македония, с Сърбия и Албания, с Черна гора от последната година 2015. Всъщност е, по този начин ще е, изгради мрежа от споразумение в цялата зона на Западните Балкани. В Босна и Хер... Херцеговина има трафик на огнестрелни оръжия, трафик на наркотици, трафик на хора. Това са сред най-разпространените престъпления в този регион и за това е, трябва да се борим с организираната престъпност, включително чрез това споразумение. Босна е определена и като транзитен маршрут за трафик трафика на хора. Така че тук е, и има всякакви престъпления. Трафик на хора и улесняване на незаконната иммиграция в частност. Приключвам, казвайки, че от ден точка на борба с чуждестранната престъпност, е, Босна и Херцеговина е един е, от основните източници на бойци в е, Западните Балкани и би трябвало да се обърне специално внимание на сътрудничеството с Европол. И имаме с Харватия и с Словения същия тип сътрудничество и то е дало успешни и добри резултати. По отношение защитата на личните данни, както вече казах, сключването на оперативното споразумение с Босна и Херцеговина е е, обословено от становище в положителен смисъл на е, оперативните и управителни органи на Европол. Имаме становище 44 страници, много детайлно, е, където се разисква защитата на личните данни в сектора полиция. Е, изхождаме от действащото босненско законодателство и сме направили посещение на място. Е, от страна на делегация на Европол има посещение на място за проверка на защитата на личните данни. 28-те представители на държавите членки са стигнали до извода, че без да се имат предвид някои технически пречки, като се има предвид защитата на личните данни, няма пречка за сключване на оперативно сътрудничество с Босна и Херцеговина. Като това е, е на два пъти подчертано в проекта на заключение на съвета. Е, тук ще има двойна полса, ще се укрепят е, стандартите за е, защита на личните данни в Босна и Херцеговина, тъй като върху тях ще упражняват контрол както държавите членки чрез съвета, така и контролните органи на Европол. Всеки може да съобщи своите съмнения в тази връзка. На оперативно ниво ние със сигурност ще спечелим от сътрудничеството с една страна партньор, кандидат за членство в Европейския съюз. Органът за общ надзор е дал положително становище и за това бих казал, че е изключването на това споразумение е от особено значение за съвет. Благодаря, господин Борде. Господин Нойман, представител на Европол. Благодаря, госпожо председател. Нека да добавя няколко допълнителни аспекта по това споразумение, както каза господин Бордей. Областите, в които очакваме повече сътрудничество с Босна и Херцеговина, става въпрос за е, обмяната на информация, са наистина важни теми, е, регулярна законна миграция, е, трафик на хора, защото Босна и Херцеговина е транзитна страна, както и страна по происход за миграцията. Разбира се, ние направихме една много задълбо, един много задълбочен анализ на ам, разпоредбите за защита на данните, преди да пристъпим към подобно споразумение, което означаваше, че имахме посещение в а, страната, по места. И разбира се, че ам, надзорника, органа за защита на личните данни на Европол също така присъстваше и а, предостави информацията на съответните бюра в държавите членки, така че ние сме направили много задълбочен анализ на ситуацията по отношение защитата на данни и резултатите сочат от този анализ, че ние всъщност можем да пристъпим към споразумение, защото са на лице съответните стандарти за защита на данните. Както знаете, Босна и Херцеговина е страна кандидатка. А, вече сме имали опит със с страни от този регион, като Харватия, например, когато се сключи подобно споразумение кога, в а, подобна ситуация, когато страната е, е в предприсъединителния период, това е много полезно да се изпълнят стандартите, свързани също така и с Европол. И в случая с Босна и Херцеговина смятам, че ще бъде изключително полезно и по този начин ще се укрепи допълнително сътрудничеството. Освен това би следвало да се вземе предвид, че гаранциите за защита на данните разбира се, изключително, са изключително важна тема за Европол. Ние ги наблюдаваме това е наистина тази тема беше липсващото, липсващата брънка, така да се каже, в Западните Балкани. Така че по отношение на Босния и Херцеговина сме много внимателни. Благодаря, господин Наймен, Господин Фонтена е нашия докладчик. Той има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря, разбира се, на Европол за това, че всъщност, е, всъщност се обръщат към тази тема защита на личните данни, която е изключително важна за нас. Разбира се, че е, е много важно да се постигне напредък и разбира се да е, се упражнява наблюдение върху развитието в страната в тази област. Освен това, ние имахме възможност да констатираме, че подобни споразумения са изключително важни, въпреки трудностите, като например маршрутите за трафик на хора и така нататък. Въпреки това, искам да повдигна един въпрос, който една колега от нашата политическа група също постави. Не бива да забравяме тристранните срещи по регламента за Европол. Още не са приключили преговорите, а в същото време избързваме тук, за да сключваме споразумения, стратегически споразумения. Може би за по-малко от 3 месеца ще се подпише регламента. Защо трябва днес точно да приемаме сключването на споразумението? Малко ни озадачава а, този график. Merci, Monsieur е, е, Maintenant, Monsieur Демера, qui est rapporteur. Благодаря, давам думата на господин Диас Демера, който е един от е, докладчиците в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Аз бях докладчик за работата на съвета, когато ставаше въпрос за правно подпомагане на Европол, така че аз съм като цяло докладчик по Европол. Сътрудничеството с колегите от а, другите политически групи върви добре, защото за нас е важно да постигнем политическо а, споразумение по новия регламент – и наистина да се избере най-удачното най правно основание. Да, предстоят така доста а, интензивни срещи в рамките на а, трилога. що се отнася до споразумението с а, а, Обединените арабски емирства, мога да кажа, че аз подкрепям сега да се изключи това споразумение, защото наистина този партньор е от изключително стратегическо значение. И когато става въпрос по принцип за стратегически партньори, действително трябва да е, не губим време. Това въжи, разбира се, и за Босна и Херцеговина. Европол има стратегически споразумения с Босна, с Русия, с Турция и Украина. Към момента също така Европол има оперативни споразумения с Германия, Австралия, Канада, Колумбия, Бише Евро... Македонска република, Швейцария, Лихтенштейн, Монако и с САЩ, между впрочем. Да. Това, което се предлага в момента, е споразумение от оперативен характер. Подобен вид споразумения изискват съвета посредством управителния съвет на Европол да изготви доклад относно а, проверките, да се направи анализ, в случая относно а, личните данни. И тук възниква въпроса, който е по-различен без значение защо по-различна ситуацията е тук. За съвета и за Европел, е, Европол е важна позицията на парламента. Нашата позиция е всъщност е, само едно становище. Тоест, е, нека ние да не пречим на вече постигнатия консенсус и по други теми. защото всички ние сме заинтересовани именно в тези, опер... тези оперативни споразумения наистина да включват и парламента, без значение дали става въпрос за лични данни или за други теми. До сега парламента всъщност беше изключван. Ние сме предоставили само становища. Това е принципият ми въпрос. През 2009 година беше направен анализ дали всъщност Босна и Херцеговина отговаря на правната уредба, дали тя е адекватна по отношение защитата на данни. Но, както казах, трябва да правим разлика между оперативните и между стратегическите споразумения – Например, по отношение на регламента, ние бихме желали последната дума всъщност да дойде от органа, Европейския орган за защита на данните. Той всъщност да си даде благословията, с други думи казано. На 14 май беше всъщност е, започнала процедурата за оперативното стратегическо споразумение с Босна и Херцеговина и а, е, беше проведена консултация с парламента. Последната, последния срок е 19 ноември за внасянето на изменения. Съгласен съм с господин Фонтана. А това, което искам аз да кажа е следното. Регламента за Европол е политическо споразумение. Надявам се то да бъде постигнато още през декември или януари, но съвсем скоро. И тогава всъщност да се даде зелена светлина на оперативните споразумения. Позволете ми да добавя още нещо и ще приключа, госпожо председател. Преди една година бях докладчик по един доклад, който обхващаше Бразилия, Мексико, Грузия. и Обединените арабски емирства. Сега, разбира се, ние желаем активно да се включим при взимането на решения по отношение на Европол. Това е важно за парламента. И всъщност наистина трябва да гарантираме адекватното правно основание в регламента за Европол. Пермете или Благодаря, господин Демеля. Преди да продължим и преди да дам думата на други колеги, Искам да поздравя гостите на госпожа Кораца Билт. Тези студенти виждат как работи комисията Либе. Добър ден на гостите. Сега продължаваме работа. Госпожо Кауфман, искате ли думата по темата? Да, съвсем накратко благодаря. Ние като парламент Ясно трябва да помислим каква ще бъде нашата позиция по тези, тези два проекта за споразумения, защото те всъщност са с различен характер. И, както каза колегата от Испания, съвсем скоро, действително, очакваме приключването на преговорите по регламента за Европол и тогава правното основание ще бъде различно и смятам, че ние като Европейски парламент би следвало възоснова на новия регламент да е, преценим каква ще бъде нашата позиция по двете споразумения, защото става въпрос за международни споразумения. И е, това е нашето право е, да участваме в взимането на решение. Не бива да се отказваме от това си право. Благодаря. И мадам Кауфман, мадам Лористин. Колегата Флористин. Като докладчик по директивата за защита на данните, искам първо да ви информирам, че тристранните преговори по тази директива вървят много бързо, така че надявам се, че ще имаме готов документ по същия начин, толкова бързо, както беше проведен триалога по Европол, това ще им даде добра основа за оценка на условията за защита на данните и на нашите стандарти. В този контекст е ясно, че всяка държава, която встъпва в такъв вид споразумения, трябва да стартира предпазните клаузи конкретно за вида сътрудничество и съобразно особеността на страната чух такива притеснения, които са били включени в преговорите с Босна и Херцеговина, но има още нещо, което е важно да се разбере от разговора с колегите, а то е, че ще видим по-подробни резултати от вашите поручвателни резерви и притеснения. След като вече видим резултата, и като се има предвид доста сложната ситуация на Западните Балкани, това ще трябва да бъде отчетено. Реалните нужди, реалния контекст. И може би бихме могли да приемем резолюция дори малко по-рано, защото тогава ще имаме увереност. Сега струва ми се такава липсва. Чували сме разни неща, но нищо не сме видели. А в парламента трябва да има такава увереност, така че а, срока за внасяне изменения според мен е кратък. Може би трябва да разгледаме допълнителни документи и тогава вече да вземем решение преди да одобрим това споразумение. Благодаря. Благодаря, госпожо Лауристин. Господин Фотана, искате ли думата? Solo per dire che comunque condivido quanto è stato detto dai colleghi. съм с това, което казаха колегите. Мисля, че наистина трябва да помислим сериозно за това споразумение. Не толкова заради самото споразумение. Важно е да се направи, да се сключи споразумение с Босна, но в момента регламента е обект на преговори. Чувам притеснение във връзка с защитата на личните данни, а това е приоритет на парламента който не трябва да бъде забравен, така че ми се струва важно. Благодаря. Може ли документите, за които говорихте, да ги разпространим на всички е, колеги от комисията? Припомням ви сроковете. 19 ноември в 12 часа на обяд е срокът за внасене на изменение. Преминаваме към следващата точка. Тя е 22 достъп на обществеността до документите. Член 116 алинея 7 за 2014-2015 година. Е, достъпът е, до е, информация е фундаментално право, закрепено в Хартата за основните права. В редовните доклади, предвидени по регламент 1049 от 2001 година за достъпа на обществото до документите, нашата комисия е, ще се занимае е, с е, този аспект и дейността през години 2014 и 2015 година. Давам думата на докладчика госпожа Ферара, за да ни представи своя проект на доклад. Forzi комуникативи, nonostante l'enorme mole di lavoro che si porta avanti nelle istituzioni. Независимо от всички направени усилия, tratta. е тема. Европа остава едно абстрактно, една абстрактна организация, която не се разбира добре от гражданите. Беше проведена така наречената Зелена седмица, която беше използвана от много колеги да работят на място по страните си и разбрахме, че много граждани имат проблем с достъпа до информация, включително журналисти. Дори на тях им е трудно да работят с масивите от информация. Трудно е за гражданите напълно да разберат какви са правата им, дадени съгласно европейското законодателство и това не е което, е, което се изисква по договора и регламент 1049 в член 11 на договора за функциониране на Европейския съюз се говори за участието в демокрацията, представителна демокрация и всички тези неща, свързани с прозрачността и гражданското общество, трябва да се развиват. Много път ни чака напред далеч сме от онова, което е заложено в член 11 от договора за функциониране на Европейския съюз. Дали гражданите разбират какво правят техните избранници или пък правителствата? Е, Униone бюрократи, burocrati, технократи. di tecnocrati e Европейския съюз често се а, описва като, договор, като един съюз на технократи и бюрократи, а не като представители на гражданите, работещи в европейските институции. Ако нямаме прозрачност, ако гражданите не могат да получат информация, то тогава самата демократичност се нарушава и това е в основата на Европейския съюз. Трябва да получим доверието на гражданите за начинът по който работят европейските институции. Трябва да се фокусираме върху прозрачността, да подобрим достъпа до документи. Прозрачността трябва да бъде правилото. И трябва да има много по-ограничени правила за изключенията от достъпа това трябва да бъде съгласно съдебната практика на съда в Люксембург, като се има предвид между институционалната политика, която се фокусира върху прозрачността. Нещата са сложни. Наблязал съм няколко области, в които има липса на прозрачност, а това противоречи на правото на гражданите да бъдат информирани за действията на техните избраници, да речем заседанията в съвета не са отворени за обществото. Тези срещи се провеждат зад закрита врата и няма документи преди или след тях. Също така тристранните преговори, преговорите между трите европейски институции, те също са затворени, няма веб стриминг, няма документи, които да бъдат разпространени към обществеността. Стандартна практика са помирителните преговори. Друг пример за това е всичко, което се прави от страна на лобитата. Те получават достъп до някаква информация, до която другите нямат достъп по отношение на лобистите, моята идея беше да има един междуинституционален регистр, в който те да са вписани. Това следва примера на Европейската комисия, парламента и съвета трябва да публикуват всякаква информация, свързана с контакти с лобисти. Инсено ал Консилио Европео. Когато имат срещи, да речем, с съветници, с които работи. Това е в съответствие с международните договори, които имат разпоредби за по-голяма прозрачност по отношение на администрацията и процедурите за нарушения. Бихме искали тези документи да са обществено достояние, да са достъпни за гражданите, те да знаят какви са нещата, в които са сбъркали техните правителства, какво се случва от страна на комисията, например при структурните фондове, когато има преговори на национално или местно ниво. Това би било полезно, така че ако гарантираме по-голяма прозрачност и достъп до информацията, това ще позволи на гражданите да се почувстват по-близки до Европейски съюз и по-добре да разберат начина по който той работи, така ще има повече информация за своите права и задължения вследствие на европейското законодателство. Благодаря госпожа Ферара. Давам думата на докладчиците в сянка. Смятам, че всички групи би трябвало да има докладчици в сянка, но само двама. Виждам така, че започвам с госпожа Кораца Билт. Имаме общо предизвикателство да се свържем с гражданите, да сме по-прозрачни, по-отчетни пред тях, за начина по който се разпределят обществените пари, парите на данакоплатеца, така че наистина трябва да направим много повече, за да преодолеем тази голяма дистанция между нас и тях. Освен това, европейските институции трябва да направят още много. Да речем съвета е пример а, комисията се справя относително добре, парламента е най-прозрачната институция и ние сме много отворен парламент, най-вероятно един от най-отворените в света. Има веб стриминг по време на заседания, по време на изслушвания. Наистина това е парламентът на Европа. Във връзка с тристранните преговори искам да кажа следното. Това е начин да а, се забърза преговорите между трите институции и да се избегнат доста сложните помирителни комитети. Струва ми се, че трябва да има много повече достъп до триалозите. За сега до тях има достъп основно докладчиците. Трябва да има много повече информация предавана към докладчиците в сянка, към различните политически групи. Не знам дали наистина ще има полза за гражданите да участват в тези неформални преговори, по време на които се изисква доста уверено, за да се постигне компромис при ни сложни преговори. Понякога може да бъде дори и противопродуктивно гражданите искат демократични и законодателни процеси, които да дават по-бързо резултати по демократичен, по демократичен начин, за да можем да се приближим до гражданите, това трябва да стане по един отговорен начин. Разбира се, трябва да оставим възможност за защита на личното пространство, на личните данни, което трябва да се спазва. Дори в страна като Швеция, която определено е в авангарда на този тип работа, във връзка с достъпа до информация, има информация, която се класифицира демократично да има достъп, но трябва да има и възможност част от документите да бъдат класифицирани. По отношение на международните споразумения, също така смятам, че е много важно да има открит публичен дебат. Гражданите да участват, да знаят какъв е мандата, какви са резултатите. Не съм сигурна обаче, че всяка стъпка от преговорите трябва да бъде публикувана, защото обикновено работим с трети страни и е важно да се запази някаква конфиденциалност при преговорите. Но е добре ние като членове на парламента, както имаме сега, да, имаме, да продължим да имаме достъп до всички документи по време на преговорите. Искам да приключа като кажа, че наистина е дошло време комисията, съвета и парламента да седнат заедно да разгледат а, и да започнат да правят преглед на регламента за обществен достъп до информация, за да може да има повече прозрачност и отчетност. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Давам думата на другия докладчик в сянка, Ана Хет. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за отличния проект за доклада. Достъпът до документите е всъщност много важен елемент в представителната демокрация, за да могат гражданите наистина да са информирани относно процеса на взимане на решение, да следят и да наблюдават как работят техните избранници. Важно е уредбата, разбира се, да се актуализира в зависимост от измененията на политическата рамка. И за бъдеще би следвало да гарантираме, че е, измененията на уредбата не би следвало да затрудняват е, достъпа на гражданите към документи, до документи. Е, моето впечатление е, че всъщност редица правителства се опитват да ограничават този достъп. Разгледах внимателно текста, например по точка 5. Там е отбелязано, че институциите не са достатъчно активни, за да предоставят един свободен достъп. Важно е всъщност да се изготви една обща стратегия за всички европейски институции. Освен това, в този проект би следвало да се отбележи, че Европейският парламент се опитва на своята интернет страница да публикува документите по точки 13 и 14. Според мен текстът е твърде критичен. Относно тристранните преговори, понякога те са необходими от практическа гледна точка и е важно действително те също да бъдат прозрачно представени. Благодаря за този проект и се радвам на сътрудничеството с докладчика и останалите докладчици в Сянка. Мерси, мадам Хет. Ескиля дотро колега ки... Благодаря, госпожо Хет. Има ли други колеги, които желаят да се изкажат? Не виждам. Припомням, че внасенето на измененията следва да се извърши в срок до 27 ноември 2 часа. И сега, драги колеги, за малко трябва да прекъсна заседанието за около 30 минути, тъй като очакваме госпожа Рейнал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 Чер колега, je pense колеги, мисля, че вече трябва да започнем работа. Следващата точка е 23-та. Изнаредно интересна. Става дума за решението по делото С-362 наклона на черта 14 Максимилиан Шремса срещу комисаря за защита на личните данни. Днес пред предстои да обменим виждания с госпожа Флоранс Рейнал, сътрудник на групата, работната група по член 29. Госпожа Рейнал днес замества госпожа Фалк Пиеротена, която не можа да дойде в Брюксел поради неотложни задачи във френския орган за защита на личните данни – СЕНИЛ – на който е председател. Госпожа Рейнал работи в е, същия френски орган за защита на личните данни, където отговаря за международните и европейските въпроси и подпомага госпожа Фалк Пирота в функцията и на председател на групата по член 29. Тя е съдокладчик за работата на групата по член 29 за последиците от делото Шремс и решението по него. Представителя на работната група ще ни уведоми за позицията на работната група във връзка с решението на съда и за последиците от това решение за прехвърлянето на данните. В последствие ще дадем думата на докладчиците по досието за защита на личните данни, всеки по две минути, а най-накрая ще получат думата и членовете. Сега, госпожо Рейнал, имате думата. Мерси боку, мадам ла. Благодаря, госпожо председател. Госпожи, господа, евродепутати, най-напред госпожа Фалк Пиеротен, ви моли да приемете нейните извинения за това, че не може днес да присъства на вашето заседание лично. Тя би искала да почете с присъствието си вашето заседание, но за съжаление наистина поради неотложни задачи не можа да дойде. Поради това ме натовари да споделя с вас информация за работата на групата по член 29 във връзка с последиците от цитираното решение на Съда на Европейския съюз за европейските органи за защита на личните данни, както и за трансфера на такива данни. Най-напред компетентните европейски органи са е, решени да вземат предвид всички последици от това решение. То се яви като шок. Е, но то не бе изненада въпреки е, системните смущения, които внесе. То не бе изненада сред общността на органи за защита на личните данни. Всъщност е, от 2013 година не сме представали да повтаряме многократно, че масовото наблюдение, наблюдението без дискриминация, тайното наблюдение не съответства на основните принципи за защита на личните данни в Европа, нито пък съответства на принципите на демократичното общество. Две е, становища с технически характер са обнародвани през 2014 година, а през декември същата година бе обнародвана и политическа декларация, закрепваща тези ценности. Групата по член 29 е, още от 2000 година говори е, за не съответствието, недостатъчността на средствата, с които разполагаме, тяхната недостатъчност да ни защитят от подобно масово следене. През февруари 2015 година официално сме изпратили това становище и тук. Достъпа от чужди органи на тяхна територия до данни, които е, са данни на граждани на Европейския съюз, е, проистича от е, международни споразумения, но не от е, договорни клаузи, защото договорните клаузи не могат да влязат в противоречие с законодателството на трети страни. Така се стига до стълкновение на норми, но ние не можем нито да преодолеем тези стълкновения, нито да предложим решение за масовото проследяване. Защото нормите ни не са предназначени за масово проследяване, изключенията ни не са предназначени за такова проследяване. Именно за това групата на 16 октомври, след обнародването на решението, излезе с комюнике с призив към правителствата и компетентните органи от двете страни на Атлантика да намерят решение в не по-дълъг срок от 3 месеца. Технически, юридически, политически решения с цел в Съединените щати да бъде създадена защита, която по същество е равностойна на тази, която предлагат европейските стандарти. В идеалния случай е необходимо междуправителствено сътрудничество, т.е. отново договорно решение, но решение на ниво държави, защото споразуменията между органите за защита на личните данни не са достатъчни, така както обясних. По същество, ако бъде установено, че правният ред в Съединените щати днес не отговаря на изискванията на европейския съдя от гледна точка на фундаментални принципи и на защита за гражданите и за данните под закрилата на европейското право, ние би трябвало да знаем, че е, няма да има доверие към американската система, ако няма достатъчно информация, че там се предлага достатъчна защита с задължителен характер, както за органите е, на, държав... на държавата, така и за европейските, така и за американските предприятия. В очакване на за приключването на тези преговори, които се надявам ще имат хоризонтален ефект върху всички методи и канали за прехвърляне на данни, групата по член 29 се стреми към прагматични междинни решения. И едно такова прагматично решение е да анализираме всички последици на това решение. Най-напред групата а, взема предвид, че атакуваният акт вече не съществува. Той е обесилен с обратно действие от Европейския съдя и фактически компетентните органи разполагат само с националните си формуляри за разрешение на трансфер, като трябва да отразят действителността след решението в тези формуляри. Също време, но трябва да се провежда и разяснителна кампания по темата, защото, както си представяте, най-вече от страна на предприятията, които предават данни, но и от страна на гражданите сме засипани с въпроси. Групата по член 29 започна и масиран анализ и на отражението на решението на съда върху всички свързани с него области. Като докато трае анализът, ни се струва, че няма нужда да се спира от днес за утре целият трансфер на данни към САЩ, без да има прецизен и точен анализ на ситуацията във връзка с наблюдението. И без да има анализ на изключенията от защитата на данните, които предписва американското законодателство и които изключения могат да противоречат на фундаменталните европейски принципи. Затова решихме да предвидим преходен тримесечен срок до края на януари 2016 година, през който предприятията могат да продължат да използват средствата за прехвърляне на данни, механизмите за прехвърляне на данни, както и до сега. Какво предвижда за тези механизми и методи групата по член 29? Сега ще ви дам кратка информация за плана на работа на нашата група. Тя е доста амбициозна в намеренията си, но преди да направя това, може би накратко да припомня правомощията на органите по отношение на методите за прехвърляне на, дон, на данните. Сега се осъществява предварителен контрол, т.е. дават се разрешения за прехвърляне. Що се отнася до договорните клаузи, има клаузи, които се е, включват в договорите адхок и има клаузи, които са подкрепени от Европейската комисия. Голяма част от прехвърлянето на данни днес се извършва по този начин след предварително одобрение от Европейската комисия, предварително одобрение на клаузите. Дава ли комисията разрешение е, тук е, може да се търси и съдебно мнение за задължителната сила на актовете на комисията в е, тази връзка, но тук органите могат да суспендират или да забранят прехвърлянето на основата на клаузите, когато те са договорни, когато в държавата, в която се получават данните, има възможността да се изключват гаранциите, предвидени от тези клаузи и от европейското право. Това е текстът на самата клауза. Когато банките пък дават информация, не може да се предава такава информация, ако контрагентът не спазва изискванията за защита на личните данни. Като се има преди всичко това, Председателят на групата по член 29 помоли три от нейните работни подгрупи да работят съвместно, за да преценят доколко американските разузнавателни закони днес позволяват достъп до данни на европейски граждани, които се намират под защита на европейското право и доколко е, американското законодателство е пречка за защита на тези данни в светлината на критериите, до които стига съдът в решението си по делото. Тоест, трябва да се прецени дали е приемливо изключението в едно демократично общество и дали е приемливо на фона на хартата за основните права и на фона на съдебното решение. Значи за Европейския парламент мога да цитирам вашите собствени резолюции. Те са от капитално значение за нас и ние се опираме върху тях в своята работа, като трябва добре да ги използваме. Това всъщност е първата точка от плана ни за действие да дадем съвети на националните компетентни органи във връзка с техните правомощия да спират и да забраняват прехвърлянето на данни. Тоест на национално ниво органите нямат непременно едни и същи контролни правомощия. Така е, стои въпроса и с е, договорните клаузи. За това трябва да се замислим за начина по който тези правомощия се упражнява. Как да усъвършенстваме това упражняване при положение, че правомощията се различават. Следващо нещо, опитваме се да координираме третирането на жалбите в национален мащаб във връзка с предаване на данни. Първо, трябва да се подходи прагматично и конкретно. Прагматично и конкретно да се предпишат контролните действия, които да бъдат извършени от компетентните органи, когато има съмнение за нарушение или оплакване. А в по-късно би трябвало е, методите, с които се разполага, да се реализират, да бъдат е, приспособени, като знаем, че няма да бъдем в състояние да регулираме проследяването на чужа територия. И най-сетне е, поставя се въпросът за анализа на е, на изключенията. Значи, изключения могат да се допускат, но трябва да се знае при какви критерии и условия се прави това. Ние се стремим да поддържаме връзка с всички засегнати и за това ние решихме да организираме две изслушвания на следващото пленарно заседание на групата по член 29 на 24 ноември ще има изслушване на съдя от Съда на Европейския съюз. Същевременно обаче искаме да изслушаме мнението и на гражданското общество, защото то все по-решително заема полагащото му се място в европейската екосистема. По делото Шеремс имаше всъщност мобилизиране на гражданското общество и така се стигна до това фундаментално съдебно решение. Представителите на гражданското общество също могат да бъдат консултирани. Предприятията също трябва да извлекат своите полки от решението, да оценят рисковете от предаването на лични данни извън Съюза и да преценят дали във всеки случай е необходимо безконтролно да предават данни. Говорим много за средства, за механизми и за е, подход основан на риска. Това е едно понятие, проистичащо от англосаксонската действителност, малко обтекаемо, не съвсем разбираемо, но изведнъж сега в светлината на решението то се изпълва със смисъл. Да, предприятията трябва да поемат своята отговорност вследствие на решението и някои от тях вече са в процес на сериозен размисъл. Очевидно е, че решението рикошира в много повече аспекти, отколкото прехвърнето на личните данни. Един от ключовите му елементи е масовото проследяване и е, нарушенията, свързани с е, правата на с е, хартата за основните права, както и това допустимо ли е нарушение за запазване на националната сигурност. Тук е необходимо да се изхожда от е, е, международните договори, като TFTP, ПНР, върху по-общата е, юридическа уредба на трансферите е необходимо да е, акцентираме вниманието си. Също така, е необходимо да се работи с тези е, органи, които водят преговори за подобни международни споразумения, защото те също трябва да са наясно с решението и да го отчитат. Както можете е, да констатирате, е, групата по член 29 се е мобилизирала. Изключително сериозно се отнасяме към решението. Ние изпълняваме ролята си на гарант на, защита на, на гарант и на защитник на личния живот. Работим при условията на независимост и се стремим да оценим средствата за защита, които предлага европейското законодателство. Ако нашият закон... анализ е, към края на януари 2016 година разкрие, че средствата, с които разполагаме, не са адекватни за защита на личните данни на европейските граждани, ние ще предприемем мерки за тяхното коригиране. Сега това съдебно решение е предизвикателство за всички, включително за компетентните органи. Но Европа няма да се ползва с никаква тежест и доверие, когато говори за защита на данните, ако не излезе с координирана реакция. В този смисъл се надяваме с вас, с парламента, да общуваме все по-тясно по тази тема. Ние сме инвестирали много усилия, както и вие, и се надявам, че ще продължим да го правим, за да намерим общи градивни решения. Благодаря. Благодаря, госпожо Рейнал, за вашето експозе. Euh, Благодаря за това, че ни дадохте тази подробна информация по този сложен въпрос. Сега господин Албрехт който е наш докладчик. Той беше в залата, но сега не го виждам. В такъв случай ще дам думата на докладчиците Сянка, докато той дойде. Госпожо Лауристин, да ли думата? Е, мадам Чер. Е, благодаря, госпожо председател. Госпожо Роял, благодаря ви за вашето изказване. Предполагам, че цялото това съдебно решение и свързания с него процес ще имат наистина огромно влияние върху нашата работа и изобщо върху работата, свързана с регламента за защита на данните. Много от разпоредбите ще отчитат, разбира се, текста на това решение. Все пак продължават и тристранните преговори и разбира се, това решение ще бъде наистина много сериозна основа, за да гарантираме категорично защитата на лични данни. Високото ниво на защита, което ние се опитваме да гарантираме и което да съответства на основните права, поражда във всеки един момент в, на практика проблеми. Проблеми, които в момента не можем да решим. Защото националната сигурност всъщност е извън нашия мандат и извън мандата на Европейския съюз. Така че, ако ние желаем да гарантираме тези високи стандарти, така че всеки европейски гражданин да има възможност и правото на жалба, то всъщност в отделните държави членки това право не е гарантирано. И това е очевиден проблем, който ние всъщност обсъждаме почти след всяка тристранна среща. И въпросът ми към комисията е как можем да решим този проблем. Днес, например, дискутираме въпросите с, и с докладчика, и всички, ние всеки път казваме, трябва да се направи нещо. Вземете ситуацията с беженците. Вземете ситуацията, например, с полицията в една държава членка, която бива изпращана или полицейски служители да участват в операции в друга държава членка. Не е ясно в подобни случаи дали гаранциите са на лице за защита на данни, имам предвид. И предполагам, че решение, съдебното решение, разбира се, може би няма да има отношение към трети страни, но какво ще бъде отношението спрямо нас? Благодаря, госпожо Лористин. Господин Рос има думата сега. Благодаря ви за представената информация, които Ще изчакам докато представителката на комисията сложи слушалки. Благодаря ви за поднесената информация, които Аз е, тази информация, разбира се, аз е, тълкувам малко по-различно. И всъщност е, вие така се спряхте нали, на някакви принципни твърдения, нали, как трябва да се направи преглед на ПНР, за ТТИП и така нататък. Вашите колеги от Германия, между впрочем, са изготвили един документ с 14 точки, за да обхванат всички операции по трансфер на данни, е, които се е, е, включват в тези обвързващи корпоративни правила, във всички договори и така нататък. Мисля, че отиваме, ако работим по този начин, отиваме твърде далеч. В Европа, всъщност, ние живеем от обмена на данни. А сега изведнъж вие излизате с подобно тълкуване, а именно да се включат абсолютно всички операции по трансфер на данни. При условие, че съдебното решение всъщност е само по отношение на комисията. Аз мятам, че всъщност доста ще оплашим, така да се каже, нашите предприемачи, бизнеса. Нека внимателно да тълкуваме решението на Европейския съд. Решението на комисията се обесилва именно защото комисията би следвало да направи предварителен преглед на определените случаи. Така че това решение а, и дейността на комисията не е поставена под въпрос. Тоест съобщенията на комисията би следвало да гарантират а, защитата на данните. Трябва да се направи преглед, разбира се, на предоставянето на данни към САЩ. Това, разбира се, е важно и вярно, но принципите, които са заложени в нашата уредба, не се поставят под въпрос. И аз се питам защо вие правите това. И аз също си задавам този въпрос, както колегите от Германия. Как изведнъж ви хрумва, ние всъщност е, в момент се дистанцираме от всякакъв е, трансфер на данни. Това не е възможно. Това е тълкуване, което е противоречи. Да, естествено, че трябва да се правят анализи. И по принцип аз е, смятам, че съдебното решение е, е коректно. Съгласен съм, но не можем просто да загърбим всичко, всички инструменти, които съществуват. Мисля, че отиваме твърде далеч. Е, благодаря ви, сега ще дам думата на госпожа Енс, която е последния докладчик в Сенка. Аз мисля, че вие ще раздавате думата по, фра... по политически групи, но както и да, благодаря ви. Искам е, да, първо благодаря за подробното ви представене. Важно е наистина е, и ясно е, да ни запознавате с е, вашата работа, с вашия подход. Въпреки това бих искала съвсем ясно да попитам следното. След това съдебно решение, от какво се нуждаем? Нуждаем ли се от един полиран, по-добър закон, от нови корпоративни правила, от нови стандартни клаузи. От какво се нуждаем? Вие казвахте какви са плюсовете и минусите за едното и за другото, но може ли ясно да заявите какво е необходимо за напред? Знаете, че ние все още така, за нас е болезнена тема това масово наблюдение, което продължава. И дори и да имаме най-защитената зона, така да се каже, колкото и хубаво и прекрасна да е изградена тя, тя все пак остава под е, прерогативите на националните разузнавателни е, органи, на националните органи за сигурност и така нататък. Не можем да изключим този елемент. Освен това, вие споменахте ПНР, ТТИП и така нататък. Може ли малко по-конкретно да споменете какво смятате да се предприеме? Смятате ли да се организира изслушване? Тоест, това е един по-общ аспект. Какво е вашето заключение възоснова на следното решение? Какво ще бъде отражението върху други споразумения, европейски и договори? Пароля, мадам Ципель. Госпожа Ципе. Благодаря. Möchte mich für ähm, für die Darstellung, den Sach... Аз искам също да благодаря на представителката на комисия за, за доклада. Ясно е, че ако нямаме анализ дали съществува действително сравнима адекватна защита на данните в трети страни, ние съответно не можем да трансферираме тези данни, да ги предоставаме. Това е очевиден факт. Въпросът е какво означава адекватно сравнимо ниво на защита. Как ние ще оценим това? Все пак не бива да забравяме, че имаме две нива Първото ниво това е законодателното ниво и доколко всъщност бизнеса се придържа към тези стандарти. И второто ниво, или, вторият въпрос е, какъв е, е каква информация се е, предоставя на е, тайните служби. Тук не бива да забравяме европейското измерение. нашите тайни служби, разбира се, също така имат своята уредба. Искам да попитам какво ще бъде въздействието на това решение върху ТИТИП и върху данните на регистрираните пътници и какво ще бъде въздействието върху европейските ПНР. Какви ще бъдат заключенията? Дали тези заключения ще бъдат споделяни с трети страни? Дали ще има някаква намеса? И не бива да забравяме въпроса за националната сигурност. Разбира се, че тази тема е а, от чисто национален характер. А, вече сме изслушвали различни становища, които посочват, че е необходимо интензивно сътрудничество между а, службите за сигурност Разбира се, че е, що се отнася до европейските е, страни, е, става, тук на преден план излиза европейското измерение. Така че бих желала да получа отговор на тези въпроси. Je vous donne la parole, vous êtes aussi reporter du groupe 10. Благодаря. Господин Кърхоп е тук, давам му думата. Благодаря, че, не, благодаря, че ми давате думата. Извинявам се, че не бях тук по-рано. Проявявам интерес към някои от нещата от работата на групата. Имах възможност да бъда миналата седмица в САЩ и да изслушам из... и да присъствам на изслушването за безопасно пристанище в тяхния сенат. Благодаря и пожелавам всичко най-хубаво на докладчицата. Надявам се, че ще продължаваме да настояваме за клаузи за безопасност по отношение на трансфера на информация, което е важно в отношенията между Европейския съюз и САЩ. Искам обаче да задам няколко въпроса. Първо, по въпроса за решението, ако бъде постигнато удовлетворително решение, в какъв смисъл тази присъда има ретроспективен характер. Дали може да бъде прегледана, дали може да бъде повторно направена и дали решението на съда трябва да бъде директно приложено или може да бъде отменено вследствие на различни обстоятелства. Има ли някакви процедури към Европейския съд, за да се обжалва. И освен това, работната група е излезнала с альтернативи в случаите, в които клаузата за безопасно пристанище Safe Harbor не е в сила. Разгледани са относителните различни ефекти върху различния тип бизнес предприятия, защото доколкото аз разбирам, има альтернативни начини за търсене на компенсация, но те не винаги са лесни и приложими за големи компании. Има ли още нещо, което сега работната група би направила, ако нещата се развият както е предложено и се стигне до по-нататъчно споразумение? Има ли нещо допълнително, което работната група смята, че трябва да разгледа като приоритетно. Благодаря ви. Благодаря, господин Киркоп. Сега давам думата на следващия колега. Thank you. I can only, uh, appreciate... Господин Лопес Агилар, благодаря. Наистина мога да оценя представянето на този анализ за последствията на най-важното решение на Европейския съд Работната група по член 29 показва, че директивата за защита на данните все още съществува, а пак аз съжалявам за това, защото вместо нея искам да бъде съществуваща е активна, е активен новия пакет за защита на данните, който те първа ще излезе. Въпросът е, че след като нямаме този пакет за защита на данните, по който работим от вече няколко години, директивата за защита на данните все още е ефективна. И работната група, която включваше представители на всички държави членки, участващи в ежедневното изпълнение на тази директива. Всъщност това е, което искам да добавя към дискусията. Аз съм съгласен с повечето от притесненията, които вече бяха изказани, но моето притеснение най-вече се фокусира върху въздействието върху държавите членки на Европейския съюз, защото това решение на съда не само засяга двустранните взаимоотношения на Европейския съюз с САЩ и заради това решение за безопасно пристанище, Safe Harbor, но а, засяга и всяко двустранно споразумение на Европейския съюз с трети страни, защото те ще те получат просветление вследствие на задължителното тълкуване на Европейския съюз във връзка с Хартата за основните права в Европейския съюз. Ще има същата валидност, същата правна сила, както останалите основни договори на Европейския съюз, като конституционалната основа на Европейския съюз. Освен това, местната правна система на държавите членки е онова, което беше представено в работната група по член 29. Искам да знам какъв е вашия анализ за въздействието върху местните правни системи. Например, практиките за трансфер на данни които в момента се използват от държавите членки според техните собствени стандарти, по какъв начин те ще бъдат прегледани от гледна точка на новото задължително тълкование на Европейски съд, което е по-изискващо, отколкото когато е да било. Второ, какъв е предвид... какво е предвиденото въздействие не само върху трансфера на данни, но и върху стандартите за защита на данни сега. Те подлежат на много по-сериозен преглед в съответствие с хартата за основните права на Европейския съюз и накрая какво ще кажете за практиките за масово наблюдение в държави членки на Европейския съюз, защото има такива практики, в държави членки на Европейския съюз, които сега трябва да бъдат прегледани в съответствие с това задължително решение на съда. Има ли някой конкретна държава членка, която трябва да бъде обект на особено внимание и надзор според вашия опит и според практиките в държавите членки? Има ли някой? който трябва да разгледаме подробно. Що се отнася до задължителната сила на Европейската харта по отношение на неприкосновеността. Благодаря, господин Лопес Агилар. Госпожо Рейнал, преди да ви дам думата, искам да покана представителите на съвета, на комисията, ако желаят да се изкажат et du Conseil Комисията, съветът. Е, давам ви думата. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour euh, toutes ces questions. Най-напред искам да ви благодаря за всички въпроси, които показват истински интерес и е, необходимост, потребност от е, обмен. Това е тема, която е извънредно деликатна Работим много сериозно по нея в групата по член 29, но е също така важно да дискутираме и да уменяме виждания. Затова ви благодаря за тези така уместни и богати въпроси. Ще се опитам да отговоря по ред. Най-напред на първия въпрос, свързан с националната сигурност държавите членки – и факта, че тя често е извън компетентността на европейските институции. Наистина, това е трудност, която сме констатирали в групата по член 29 в нашите контакти с събеседниците ни, защото ние нямаме никаква компетентност на европейско или национално ниво да следим службите за сигурност. Някъде е, правомощията са по-широки, други са по друга да са по-стеснени, но е, не може да вземаме решение в тази деликатна сфера. Е, ще ви дам пример от нашия френски орган. Законът е, е, с номер 78, е, който транспонира директивата, се отнася и до сферата на националната сигурност, като много често се сезира, биваме сезирани с документи и материали, които засягат националната сигурност, но това не винаги става. И въпреки това, законът съдържа една система от становища, които по искане на Френския парламент могат да бъдат и оповестени, но ние не ги оповестяваме по правило, когато се засяга националната сигурност. Що се отнася до последващия контрол, ние можем да упражняваме контрол, но не във всички области. Можем да налагаме санкции, но не във всички области. Мисля, че все пак в сравнение с други национални органи сме в малко по-добро положение. Председателят на нашия орган, която е председател на групата по член 29, е отправила искане на национално ниво с искане, искане за повече правомощия за нашия орган, както за предварителен, така и за последващ контрол в сферата националната е, сигурност. В е, Франция има една е, система, която се нарича система на косвен достъп и тя работи доста добре, включително и във връзка с е, сферата на националната сигурност. Така, е, нашият орган може да извършва проверки в документите на органите е, за сигурност, разузнавателните органи, като тази проверка засяга законосъобразността на третирането на лични данни. Естествено, не можем да правим това във всички случаи, но в някои случаи можем. Тоест, като извършваме проверка, ние констатираме наличието или липсата на законосъобразност и можем както да дадем препоръки и становища, така и да наложим санкции в някои случаи. Тоест, има някаква система на гаранции, като това е, е сама, самия замисъл на създаването на независим орган е, за проследяване на това, което правят разузнавателните органи и службите за сигурност. Е, трудно е обаче да се постигне хармонизация на контролната дейност и на практиката на европейско ниво, защото френският орган има своите правомощия, но те не съществуват навсякъде при всички други органи в другите държави членки. Е, тоест, това е една основна наша задача в групата по член 29 да извършваме сравнение между различните национални системи за да знаем къде може да се упражнява контрол, какъв е той по характерът си и как може да се защитят европейските граждани в случай, че твърдят нарушение на правата. По втория въпрос, мисля, че има до някъде разширително тълкуване на решението по делото Шремс, е, като е, то, това решение се разпростира към всички средства и механизми за обмен на данни и е, към цялата европейска нормативна уредба. Само две неща ще уточня. Ние не казваме към настоящия момент, че Другите средства за предаване на данни не съответстват на европейските изисквания. Просто искаме тези методи да бъдат да бъдат проверени е, в светлината на решението за това дали предлагат достатъчно гаранции. Защо? Ами, първо по чисто юридически причини. Защото член четвърти от директивата, е, приканвам ви да го прочетете, е, се съдържа условие за суспендиране или забрана на трансфера на данни, когато чуждестранно законодателство задължава този, който получава данните, да дерогира европейското законодателство. И в момента, в който това изключение или дерогиране надхвърли необходимото в едно демократично общество. Това са критериите, които са възпроизведени и съдебното решение. Следователно, нормално е да се запитаме в светлината на решението и в светлината на това, което съдята е приел като а, допустимо изключение от защитата на личните данни, дали е, средствата, с които боравим и механизмите, с които разполагаме, предлагат достатъчно гаранции. Значи, е, необходимо е, е да се направи анализ е, без е, обаче да се да, това е направено в решението. Не се произнася съдът по това дали има адекватност на защитата в Съединените щати, равностойност на защитата, която се предлага в Европа, но се казва, че комисията е била длъжна да направи такъв анализ. И това трябва да доведе до зачитане на европейското право след прехвърнето на данните, на е, американска територия. Естествено, ние нямаме намерение да забраним като цяло трансфера на данни към САЩ от днес за утре, защото сме наясно какво би означавало това за економиката. Именно за това създаваме нещо като предпазен балон, една транзитна зона, един преходен период от 3 месеца, в, ко... в които позволяваме на предприятията да използват досегашните механизми, напълно съзнавайки, че те носят своите рискове. След това обаче трябва да си е, зададем е, въпроса дали в светлината на решението трябва да оставим тези средства и механизми без промяна. Е, Значи, като се изходи от общата уредба, тълкувана от съдебното решение, трябва винаги да се преценява дали условията на член 4 са спазени. Следващ въпрос – от какво имаме нужда? Това е въпрос, който си задаваме и ние. Както казвах по време на изказването си, от е, няколко години говорим по тези теми в групата по член 29. Още веднъж. Отговорът не е в е, договорните механизми и в тяхното е, засилване или разширяване защото тези договорни средства нямат отражение върху законодателството на онези, които получават информацията. Тоест, е, зачитането на принципите за защита на правата, на хартата за основните права, изисква да се констатира, че в момента, в който законодателството на получателя на данните не му позволява да спази основните принципи на европейското право, и договорните клаузи, съществува проблем с иерархизирането на нормите. И няма значение какви са ви средствата или механизмите, след като те така или иначе не се зачитат. Решението е другаде. Решението е да се сключи споразумение на междуправителствено равнище – Дали може да има такова споразумение между Европейската комисия и САЩ е въпрос, който изисква задълбочен отговор, но във всички случаи трябва нивото да е междуправителствено, за да може да се гарантира зачитане на защитата на личните данни. Тоест, решението не е лесно и решението не е нещо, което идва от само себе си. Мисля, че трябва всички, които участват в тези процеси, да си дават сметка за ситуацията. И за това е необходимо да има и разяснителна работа, както в пределите на гражданското общество, така и на ниво предприятие. Трябва да се знае кой какво може да прави с информацията. И това ще направи по-лесно използването и повторното използване на данните. Още веднъж казвам – не може да се каже, нямаме право да предвиждаме изключения от правото на Европейския съюз. Можем да предвиждаме изключения от правото на Европейския съюз, но трябва да има условия, които да бъдат спазени, да има прозрачност, да има пропорционалност, да са спазени критериите за необходимост и съразмерност и да има възможност лицето да потърси защита пред съд. Това беше отговор на третия въпрос. Четвъртият въпрос, мисля, бе е, за е, Програмата на Съединените щати за проследяване на финансирането за терористични цели, TFTP, е, системата за предаване на резервационни данни за пътниците, PNR и TTIP, инвестиционната спогодба, по която в момента се преговаря между Съединените щати и Европейския съюз наистина тези преговори изискват да се разсъждава за последиците на решението. Това и правим. Т.е. ние сме на етап анализ. Както групата по член 29, така и националните контролни органи са наясно с това, че анализът е необходим. Във връзка с альтернативите, и отражението върху различните видове предприятия на евентуално ново споразумение, мисля, че аз отговорих. Специално отговорих за гаранциите, които трябва да бъдат предложени. Трябва да има гаранции във вид на средство за защита пред административен или съдебен орган, трябва да са спазени изискванията за прозрачност, необходимост, съразмерност. Всичко това трябва да се съдържа в гаранциите, които ни се предложат, за да може да се използват включително и многократно данните. Благодарение на това решение и на цялата юриспруденция на Съда на Европейския съюз и на Съда по правата на човека, е, ние знаем, че изключението трябва да бъде приемливо в едно демократично общество. Не става дума за това е, какво искаме да впишем в е, споразумението, което се сключва, а каква юридическа форма да му придадем, за да бъде то валидно и да функционира добре. Това е същественото. По отношение на отражението върху националните правни системи. Мисля, че частично отговорих. Наистина, в момента сме само в началото. Започваме да работим върху този анализ. Както казах, е, нашата програма е много амбициозна. Приоритет за групата по член 29 са преди всичко обменът на банкови данни и тъй наречените договорни клаузи. След това ще гледаме другите средства, чрез които се извършва обмен на данни, решения и други подобни. Заключенията не са все още направени, просто смятаме, че значението на това решение е такова, че не можем да скрием главите си в пясъка като страуси. Необходимо е да анализираме задълбочено, включително върху общата уредба на трансферите към страни извън Европейския съюз. Благодаря ви, госпожо Рейна. Благодаря още веднъж за вашите разсъждения и разяснения, за информацията, която ни предложихте. Секретариатът ме уведоми, че представители на групата по член 29 може би още веднъж ще ни поседят, ако не се лъжа през януари. Надявам се, за да чуем отговор на всички тези въпроси, които днес бяха загатнати. Благодаря ви още веднъж. И така, драги колеги, преминаваме към следващата точка, 24-та поред. Докъде са стигнали преговорите по преработката на директивата за условията за влизане и пребиваване на студенти и научни работници, граждани на трети страни. Това е единственият акт, по въпросите на редовната миграция, по който в момент да се водят преговори. Най-напред искам да дам думата на госпожа Сесилия Викстрам, докладчик за досието, която ще ни запознае с хода на преговорите и това докъде са стигнали те. Заповядайте. Uh, well, dear colleagues, it looks... Уважаеми колеги, изглежда, че всички напускат залата сега, но аз съм много щастлива да споделя с вас всичко за доклада за условията за влизане и пребиваване на студенти и научни работници, работници, защото след много часове преговори успяхме да постигнем политическа сделка по всички оставащи въпроси, които трябваше да се разрешат. Има още малко техническа работа, която трябва да бъде свършена, но вярвам, че ще можем да имаме напълно финализиран текст по време на следващия триалог, вторник следващата седмица. Днес искам да се възползвам от възможността да благодаря на всички, които участваха в тази работа, която продължи почти 3 години. Беше дълго и сложно и аз наистина много се опасявам, че опасявах, че нещата ще останат на това ниво, заседнали в съвета. Искам да благодаря на всички. Ние бяхме чудесен екип. От начало до край се борихме за едни и същи цели. Искам да благодаря на чудесния персонал на Европейския парламент а, и на комисията Либе, най-вече на Роса, за всичката работа, която тя свърши, както и на моя асистент Даниел и на двамата искам да благодаря за вашето търпение и за отдадеността по време на процеса. Също така, искам да се обърна към комисията и да им благодаря за техните безкрайни усилия да обяснят нещата, да бъдат креативни, да търсят компромис. Искам да се обърна и към съвета, да благодаря за чудесното сътрудничество през много председателства. И наистина последното председателство, настоящото председателство на Люксембург показа сериозна амбиция, креативност и си сътрудничи чудесно с нас. Имахме много тежки дебати като част от процеса, но сътрудничеството винаги е било в дух на конструктивизъм. Искам да ви обясня за какво става въпрос в пакета. В пакета се съдържат разпоредби с добавена стойност за Европейския съюз. Тук е разширено приложеното поле за студенти, научни работници и обучаващи се. Ще има подобрена мобилност вътре в Европейския съюз за тези три групи, както и за членовете на техните семейства. Членовете на семейства ще имат право да работят в Европейския съюз и студентите ще имат по-добър достъп до пазара на труда. Сега въвеждаме и система, която ще позволи на студентите и научните работници да имат право да останат в Европейския съюз за поне 9 месеца, след като приключат своите научни проекти или своя, своето образование, за да могат да си потърсят работа или да стартират бизнес, за да могат напълно да се възползват от своето образование, което сме им осигурили а също така и да може да се опозотвори потенциала на тези наистина брилянтни умове в Европа с цел подобряване на економиката. Детегледачите по програмата ОПЕР също ще бъдат включени като една факултативна категория. Това е първия път, в който ще бъдат включени категорията ОПЕР в законодателство на Европейския съюз. Като цяло директивата ще позволи по-лесно на талантливите хора да дадат в Европа, да изградим заедно едно по-добро бъдеще и да постигнем растеж и просперитет. Освен това, постигнахме и съгласие по отношение на предпазните клаузи от страна държавите членки за това, което те винаги наричат злоупотреби. Въпреки, че виждаме нужда да има разумни мерки, за да няма злоупотреби с системата, мога да ви кажа, че подходихме много критично към множество от бюрократичните спънки, които така бяха желани от държавите членки. В крайна сметка обаче постигнахме добър компромис и по тези елементи. Както винаги, Има неща, които наистина одобряваме, има неща, които не одобряваме в такава степен, но плюсовете са повече от минусите. В момента повечето ни внимание е насочено към разрешаване на проблемите на мигрантите, които стигат до нашите брегове. И този законодателен акт е доказателство, че европейските организации могат да работят с амбициозни силни предложения в областта на легалната миграция. Мисля, че това ще бъде оценено и утре по време на среща на върха в Валета. Искам отново да благодаря на всички, които участваха в съставянето на този доклад. Остава ни още малко работа, за да завършим текста до следващия вторник, но ще го завършим и а, повярвайте ми, това ще бъде отпразнувано. Благодаря отново. Благодаря ви за търпението и интереса към този доклад. Мадам Викстрем, малюрезмо. Благодаря, госпожо Викстрем. За съжаление, докладчиците Сянка отсъстват. Не можем да чуем тяхното мнение, но има ли други колеги, които желаят да се изкажат? Не. В такъв случай преминаваме към следващата точка. Тя е 25-та. Госпожа Киничи, докладчик по проекта на директива за процесуалните гаранции в наказателното производство за, с участието на деца, ще ни запознае с това докъде са стигнали преговорите с съвета след шестата поред тристранна среща, която се проведе в Страсбург на 27 октомври. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми предоставяте тази възможност да направя равносметка на последните тристранни а, срещи относно това да си е, като става въпрос за деца, за подозрени или обвинени в престъпление. Надявам се, че в крайна сметка ще постигнем текст, който се подкрепя от всички. Тежки бяха тези преговори. В самото им начало всъщност решихме да започнем разглеждането на онези членове, по които, разбира се, има максимално съгласие, за да можем по-бързо да напреднем по самия текст. И в последствие, разбира се, да насочим а, основно работата си върху тези разпоредби, които, разбира се, изискват повече време, повече обсъждания и, и по които има повече разногласия. И като цяло, мога да ви уверя, че въпреки всички трудности на последната тристранна среща, въпреки че по някои позиции държавите членки всъщност така доста се и натяха. Аз мога да ви кажа, че всъщност председателството на съвета и в частност Люксембургското председателство положиха много усилия наистина да приключат тези преговори. Аз също искам да благодаря и на моите сътрудници, на всички колеги, на ам, докладчиците в Сянка. Ние днес също имахме среща. Те много ми помагат. Следващата тристанна среща ще бъде на 12 ноември. Искам да благодаря и на секретарията на комисията, която подкрепя, разбира се, който подкрепя секретарията и комисията нашата работа. Освен това, искам да кажа, че би следвало всички ние да бъдем удовлетворени от постигнатото до тук. Приключихме е, обсъжданията на е, много разпоредби. Някои все още е, членове остават е, е, недоизяснени. Например, по член 15 вече сме удовлетворени, приключихме работата, става въпрос за назначаването на попечители на деца, е, които попечители могат да присъстват на всички фази по време на, наказателното производство и това е много важна стъпка, успех бих казала, защото съвета всъщност имаше доста категорична позиция, тъй като подобна разпоредба не беше предвидена нито в първоначалното предложение на комисията, нито беше приета в началото от съвета. Това е всъщност наше предложение. Искам да спомена също така и член 8. Освен правото на медицински преглед, ние предложихме и правото на медицинска консултация по принцип. Това е също успех, с който се гордеем, защото този елемент не беше предвиден в първоначалното предложение. Така че наистина работата в крайна сметка е удовлетворителна и искам да благодаря, разбира се, и на всички заинтересовани страни, които участваха на тристранните срещи. Имахме понякога усещането в хода на дискусиите, че понякога няма нищо да се получи, например по членове 10 и 12, когато става въпрос за различните гаранции за малолетните на пълнолетни лица. Например, когато става въпрос за лишаване от свобода и така нататък. Надявам се да намерим в крайна сметка решение а, относно гаранциите. И в момента, всъщност, ние се стреми. наистина да намерим решение по членове 10 и 12. Обадена съм, че на следващата тристана среща ще намерим решение също така и за вмешателство в личния живот – както и а, изслушването и а, разпитването на а, малолетни и пълнолетни. Успяхме да включим също така и а, правната консултация и правната подкрепа в член 2. Когато говорим за тази възрастова група, може би повечето си мислят, че нещата са лесни, но де-факто не е така. Защото ние се натъкнахме на редица редица затруднения, по редица въпроси, където ние всъщност настоявахме да се включат е, гаранции е, за закрила на малолетните и непълнолетните лица. Защото все пак е, възрастовата група от значение, нещата не са идентични както с наказателните производства за възрастни. Но нека да обобщя в крайна сметка. Всъщност искам да кажа, че съветът всъщност се оказа най-големия препани камък в тези а, преговори. Например, по отношение на а, присъствието на адвокати и така нататък. А, позовавайки се, разбира се, на директивата достъп до а, правна помощ. Както казах, материята е трудна, светът предлага различни е, изключения. Разбира се, в подклад е, за нас е важно да се предостави адекватна закрила на малолетните и непълнолетни лица. Защото действително, когато е, изготвяме е, нормативната база за процесуалните гаранции, трябва да се стремим към адекватна закрила. Надявам се в крайна сметка да постигнем целта си и бих желала също така и по член 6 право на защита, също така да намерим добро решение. Разбира се, че ние също се опитваме да проявим гъвкавост. Например, член 2 защото в крайна сметка желаем до края на годината да приключим преговорите по това досие. И за първи път на законодателно ниво ще се предлага подобна директива за малолетни и непълнолетни лица на европейско ниво и смятам, че това е, разбира се, крият камък за националните уредби в редица страни. Както казах, на 12 е, ноември е следващата среща друга, другата среща на среща е предвидена на 25 ноември в Страсбург. Разбира се, насрочени са редица технически заседания, както и срещи с докладчиците в Сянка. Както казах, ние сме изключително ангажирани и смятаме да се постигне споразумение. Благодаря за вашето изказване, тъй като няма много колеги тази вечер на пленарното заседание на комисията бих предложила да изпратите на членовете на комисията резултатите от тези преговори. Въпросът е много важни. За пръв път изготвяме законодателство по този въпрос и за това ви предлагам да изпратите това, което казахте писменно на другите членове на комисията. И сега, драги колеги, следващата точка засяга представенето на доклада за изпълнението на и резултатите на програмата Перикъл за защита на еврото срещу подправки през 2014 година. Програмата Перикъл 2020 е програма за действие с цел обмен, защита и обучение и опазване на еврото от подправки. Програмата е създадена с регламент номер 331 от 2004 година е, за срок, е, който изтича на 31 декември 2020 година. Член 13 алинея 3 от цитирания регламент задължава комисията всяка година да внася в парламента и в съвета Информация за резултатите от програмата. Сегашния доклад отговаря на това изискване за годината 2014. Давам думата на представителя на комисията, а след това ще могат да се изкажат и заинтересованите членове на комисията. Заповядайте, комисията. Господин Као, Кал. Благодаря, госпожо председател, за това, че давате възможност на комисията тук да представи доклад за изпълнението на програмата Перикъл до 2014 година. Искам да ви дам малко повече информация за програмата Перикъл 2020 и да наблегна на основните действия, които бяха свършени през 2014 година. Преди да го направя, обаче мисля, че е важно да споделя с вас и някои данни за заплахата от фалшификация. Според статистика на Европейската централна банка за периода 2012-2015 има увеличение на банкнотите, които се фалшифицират. И това е в сравнение с предходния период. Например, последната информация, която ЕЦБ, ЕЦБ публикува два пъти годишно, сега според последната публикувана през юни, в първата половина на 2015 година са фалшифицирани 4000 450 хиляди банкноти, което е сериозно увеличение за сравнение с първия триместър на просто три месече на 2015 година. Освен това, имаме фалшификация и на монети и там данните показват, че има увеличение в Порто Марино, едно пристанище в Непал – в края на 2014 година бяха иззети огромно количество подправени монети, които вероятно са били подправени в Китай. Качеството на фалшифицираните банкноти и монети също се подобрява, особено това е валидно за монетите електромагнитните качества на фалшифицираните монети са много близки до тези на оригиналите, така че е много трудно това да бъде засечено, когато се използват в машини, автомати, при които се закупуват продукти с монети. Освен това, холограмите, например, могат да бъдат свободно закупени и по интернет. Някои китайски сайтове предлагат да предоставя тези холограмни фолия на много ниски цени, което разбира се се използва от организираните престъпни групировки, за да се произведат фалшиви пари. Е, в данните на Европол за 2014 казват, че 1,5 милиона фалшифицирани банкноти са иззети от полицията и че номиналната стойност на тези иззети е, фалшифицирани пари е 66 милиона евро. Освен това в доклада на Европол се казва, че като се има предвид нивото на разпространение на еврото, най- най-голямата валута, най-извинявайте, разпространената валута в най-много държави, става все по-лесно да се фалшифицират европейски банкноти в комбинация с, да речем, схеми за пране на пари. В лицето на тази продължаваща заплаха, разбира се, е важно да имаме една такава програма за обучение, каквато е Перикъл, за да можем да разгледаме заплахата от няколко страни. Освен това обаче искам да направя препратка към директивата, която беше приета от европейските законодатели и разисквана в комисията Либе 2014-62 от 2014, която а, обяснява за защитата срещу фалшификации на еврото. Използваме и административни мерки, като например верификация, за да запазим нещата под контрол това е горе-долу ситуацията по отношение на заплахата, когато говорим за фалшифициране на еврото. Нека сега поговорим за програмата Перикъл. Това е програма за обмен и обучение. Тя беше създадена през 2001 година и беше разширена през следващия финансов период 2006-2013. Сега вече е новия програмен период 2014-2020, период от 7 години. За съжаление, едва през 2015 година беше разширена програмата Перикъл, така че да покрие и държави, които не са членки на Европейския съюз с решение на съвета. Ето защо през 2014 година само държави членки на Европейския съюз можеха да извлекат ползи от програмата за тези 7 години говорим за една сума, която не е голяма, но пък е важна 7,3 милиона. Е сумата, която е отделена до декември 2020 година, 31 декември. Програмата в сравнение с предишните варианти е малко упростена и има повече действия, които са позволени. Освен това, по отношение на мониторинга и отчитането, изискванията се увеличиха, което сега означава, че по-често трябва да се отчитаме за ключовите постижения на програмата пред заинтересованите страни, една от които е Европейския парламент. Така покриваме изискването от член 13. И за това сега съм тук, за да представя доклада за година 2014. Бюджета, който беше отпуснат на Перикал за 2014 година. 924 000 евро е бюджета. По-голямата част от него е разпределена. 10 бюджета са финансирани. 6 идват от компетентните органи на три държави членки от Европейската зона Италия, Франция и Испания. Мисля, че това отразява факта, че тези страни са най-засегнати от фалшификацията на еврото и поради тази причина те най-често използват средствата по програмата Перикъл. Четири проекта са по инициатива на комисията и всички тези 10%, всички тези 10 проекта са разгледани по-подробно в приложение първо към доклада. Тук имахме дейности като семинари, технически обучения и обмен. Дейностите най-вече засягаха, засяг, засягаха чувствителни места в целия свят. За 2014 това бяха Латинска Америка, например в Чили. Имаше програма за изграждане на капацитет в Колумбия. Фокусирахме се върху източната част на Европа, Албания и Турция, защото смятаме, че там има разпространение на фалшифицирани еврови банкноти и монети. Участваха доста специалисти в дейностите по Перикъл и те идваха както от Европейския съюз, така и извън него, разбира се, мнозинството беше от европейски държави членки. Като цяло професионалната подготовка на участниците беше следната основно имаше представители на полицията, но също така се увеличи и броя на участниците с различни професии. Като например персонал от централни банки, съди, прокурори и също така монетни дворове. Всъщност през 2014 участваха повече съди и прокурори в програмата Перикъл. Имаме много силен регионален елемент на сътрудничество. Да речем имаше обучение на полицейските части в Колумбия. И това е един много важен пример, защото има едни горещи точки в Колумбия, в които се произвеждат фалшифицирани еврови банкноти, заедно с фалшифицирани доларови банкноти. И всъщност този грант беше отпуснат съвместно от нас и от службите на САЩ. Освен това, имаме диверсификация на различните дейности, които ще се случат през 2015. Да речем, финансират се проучвания, за да се разгледа откъде идват от кои среди идват престъпниците, които извършват тези престъпления, но също така и да се замислим за, бъдеща защита, за защита на бъдещето поколение европейски монети. Това, което искам да подчертая, е провелата се конференция в Франкфурт. Беше организирана заедно с ЕЦБ и Европол. 170 експерта бяха събрани от 40 различни националности и наистина тук беше подчертано колко е важно да има международно сътрудничество и факта, че фалшифицирането на пари е международен феномен, по който трябва да работим с международни партньори, като например Китай, които не са ратифицирали конвенцията в тази област. за превенция и борба с фалшифициране на пари в световен мащаб. Това ще подобри правното сътрудничество, ще доведе и до по-малко дискриминация, защото на практика това означава, че една страна трябва да защитава чуждите валути по начина по който защитава своята национална валута. През 2015 година започнахме с изпълнението на годишната програма за 2015 година. Обсъдихме приоритетите за програмата заедно с държавите членки, Европейската централна банка и Европол в рамките на експертната група към комисията, Комисията за борба с фалшификациите и през 2015 година като основни приоритети са набелязани дейности, засягащи страните, в които най-често има случаи на фалшификация. Работим отново с страните около Европа, в които се разпространяват тези фалшифицирани банкноти и монети и а, се опитваме да защитим еврото от фалшификация в трети страни, както и се опитваме да засилим сътрудничество с Китай. В момента комисията упражнява мониторинг върху изпълнението на работната програма за 2015 година и в момента в който имаме резултати, те ще бъдат съобщени на Европейския парламент и на съвета. За да приключа, бих казал, че програмата Перикъл 2020 продължава да бъде един важен инструмент в борбата срещу фалшификацията на валута. Благодаря ви. Благодаря. В залата има само двама колеги. Вашия доклад е извънредно интересен, с много информация, много детайли. Госпожо Киничи или господин Агилар, бихте ли желали да кажете нещо? Госпожо Киничи. Благодаря, искам да благодаря на комисията за този доклад. Това е тема от много голям интерес. E и ми се иска е, да имахме възможност е, да посветим повече време на темата. Всъщност, е, всичките ни теми са много интересни и би трябвало да разполагаме с три пъти повече време, отколкото сега, за да можем да се осведомяваме добре за всичко. Сега. Ако правилно разбирам, тук има техническа и юридическа страна, както и следствена страна. Като за всичко това е необходимо споразумение, сътрудничество, съгласие между доста голям брой страни, не само държавите членки на Европейския съюз, но и е, други страни извън съюза. Вие говорихте доста за поправката на монети. Мисля, че това вероятно е едно от престъпленията, срещу които борбата е много тежка или най-тежка. Много лесно е да се направят фалшиви монети евро. Питам се обаче, как стоят техническите въпроси с банкнотите? И какво е сътрудничеството между полицейските органи по време на разследването? Как се развива съдебното сътрудничество? Не само сътрудничеството чрез Европол или чрез Евроюст, но сътрудничеството между отделните държави членки ме интересува. Дали може да се предложи конкретно обучение на хората, които работят по такива дела, например, е, на полицаи? В съдебната сфера може би трябва да се обърне по-голямо внимание на такова обучение, ако расте броят на случаите на подправка. Достатъчно ли е равнището на сътрудничество или трябва да се предприемат други мерки за стимулиране на такова сътрудничество? Как се отразява това, което се прави по проекта върху а, дейността на съдебните и полицейските органи? Говоря за сътрудничество и между държавите членки и с трети страни. Благодаря. Много въпроси зададохте. Давам думата сега на представителя на комисията, за да отговори. Е, Много благодаря за това, че споменахте тези теми. Съдебното сътрудничество. Именно поради тази причина програмата Перикъл слага акцент на съдебното сътрудничество, финансират се дейности като обмен, като семинари по съдебно сътрудничество между различните съдебни органи. Така че сме много удовлетворени, че във Франкфурт ще бъде организирана много голяма конференция представители на прокуратурите, от съдебните органи ще присъстват на тази конференция във Франкфурт. Не само представители на Европейския съюз, но от Перу и Колумбия, също така, защото ние се нуждаем от международно сътрудничество на правно ниво, на съдебно ниво. Що се отнася до полицейското сътрудничество, също така сме удовлетворени за това, че италианските карабиниери, например, организират също така обмен на специалисти, на служители между полицейските служби, между Италия и Западните Балкани, като Албания и други страни. Предоставя се практическо обучение, където ние можем да си сътрудничим също така на техническо ниво ние също така разполагаме с система от национални централизирани е, служби, звена в държавите членки, въз основа на Женевската конвенция. Могат да се включат, разбира се, също така и други страни, които са подписали тази е, конвенция, като целта е да се укрепва международното разследване. Защото това е една от нашите цели да се насърчава и е, облегчава международното сътрудничество. И е, това е една от целите е, на е, програмата Перикъл да се е, подкрепя разследването от техническа и от правна гледна точка. Благодаря. Става дума за процедура, която е рядка за нашата комисия ако правилно разбирам, господин Джамбаски е задал към Европейската комисия два въпроса. Това по следващата точка от дневния ред. Първият въпрос на 18 юни 2015 година, а втори въпрос на 2 юли 2015. До сега не сме получили отговори от страна на комисията. Господин Джамбаски няма възможност тази вечер да присъства на дискусията ни и да участва в нея, поради което давам думата на комисията, за да ни разкаже за какво става дума. Какви са отговорите и защо господин Джамбаски не е, дал, не е получил такива отговори до сега? Кой ще говори от името на комисията? Благодаря, госпожо председател. Аз ще отговоря от името на комисията. Първо искам да поясня, че съгласно нашите, нашата информация, отговори в писмевица вид са изпратени на двата въпроса. А писмен отговор на първи въпрос е бил изпратен на 2 октомври, а на другия на 21 октомври. По отношение на първия въпрос, този, който е бил изпратен и е получил отговор на 2 октомври, това, което комисията би изтъкнала е следното. Въпросите, които почитаемия член на парламента всъщност въпросите се базират в, върху интервю на италианския министр преди да е имал политическо съгласие за презаселването Така че става въпрос за решението на съвета за презаселване на 40 000 и на 20 000 души. Междувременно през месец юли е постигнато политическо споразумение за 40 000. Решението официално влиза в сила на 14 септември и след това вече имаме споразумение във връзка с тези 20 000 души, които също трябва да бъдат презаседени, то също официално обявено през септември, така че не мисля, че е разумно комисията да каже нещо допълнително тук, защото ще спекулираме по отношение на мерки, които може би италианското правителство би би изпълнило, ако не беше постигнато такова споразумение. Това е същността на всичко, което искам да ви кажа. Дали трябва да премина директно към отговора на втория въпрос? Добре. В такъв случай, втория въпрос е свързан с ситуацията в България. Тук, уважаеми член на парламента, настояваше да има подобно отношение към България, както към Гърция и Италия по отношение на предложенията за презаселване от страна на комисията. Същността на нашия отговор е следната. Ситуацията в България в момента не би могла да бъде сравнена с ситуацията в Италия и Гърция. И това е особено валидно по отношение на броя незаконни мигранти. От тази гледна точка мога да насоча вниманието на господин Джамбарски към последните данни, които имаме във връзка с незаконната миграция към България. Между януари и ноември тази година става въпрос за 26 000 човека, които са заловени при нелегално преминаване на българските държавни граници. В Италия и Гърция цифрите са по-големи. Нямаме точни цифри, за да направим сравнение за целия период, но в Гърция става въпрос за над 630 хиляди, в, в а, Италия за над 140 хиляди човека, така че Както виждате, цифрите са доста по-големи. Разбира се, комисията продължава да упражнява мониторинг върху ситуацията в България и във всички останали държави членки и е възможно да предложим подобни механизми за презаселване, ако се появи подобна спешна ситуация, както беше в другите две държави членки Гърция и Италия. Благодаря ви. Благодаря. Господин Джамбаски не е тук, но асистентът му е тук. Можете да си отбележите, да си водите бележки за това, което отговори комисията. С това изчерпваме дневния ред. Следващото заседание ще бъде проведено на 16 ноември 2015 година в Брюксел. Приятна вечер на всички!